Morning, Добро утро, дами и господа. Моля, заемете местата си. За да започнем та сутрешното заседание на Комисията по регионално развитие. Благодаря. Продължаваме своята работа с следващата точка от дневния ред за 24 и 25 януари, а именно разглеждане на проекто становище по доклада с водеща комисия ЕКОН, Европейски семестър за координация на економическите политики. Годишен обзор на растежа за 2018 година. Европейския семестър е годишен цикъл за координация на економическата и фискална политика на държавите членки той дава възможност на Европейския съюз и държавите членки да обсъдят економ... своите планове за економиката и бюджета и да следят напредъка в конкретни моменти през цялата година. Комисията ЕКОН съставя два доклада по собствена инициатива всяка година за този процес един през пролета и един есента. Пролетният доклад се основава на годишния обзор на растежа на комисията за предстоящата година и е опит да се повлияе върху приоритетите на економическата и социална политика, прияти от пролетния Европейски съвет. ЕКОН в момента разработва пролетен доклад за 2018 година, основан на прогнозите за тази година в годишния обзор на растеж на комисията, публикувани на 22 ноември миналата година, комисията се обърна към председателя с молба да представи становище от името на комисията Реджи, който аз ще представя. Поради графика на водеща комисия ЕКОН, ние трябва да гласуваме на заседанието през февруари, затова предлагам по-кратък срок за внасяне на изменения края на деня, вторник, 30 януари. Ще представя проектостановището и след това ще успеем да, да, да разговаряме с, с а, докладчите в сянка. Преминавам на български. За поредна година имам удоволствието да представя в качеството си на докладчик – становището на нашата комисия относно един от най-съществените елементи в процеса на европейския семестър – годишния обзор на растежа. Становището, което предлагам, отбелязва, че европейската економика показва окоръжаващи признаци на възстановяване, държавите членки отбелязват положителен растеж, а безработицата достига най низките си нива в началото на кризата. Въпреки това, не при всички държави членки степента на възстановяване е една и съща и равнищата на безработица все още са твърде високи в много региони на Европа, особено сред младите хора. По тази причина подчертаваме необходимостта от по-голямо сближаване и приобщаване, предвид, че съществува положителна динамика, благоприятстваща продължаването на възстановяването на европейската економика. Приветстваме по-доброто фокусиране на специфичните за всяка държава препоръки, като изразяваме загриженост по отношение на, рав... на неравномерната степен на изпълнението им от държавите членки. В тази връзка призоваваме Европейската комисия и държавите членки да работят в тясно сътрудничество и да координират процеса, за да подпомогнат структурните реформи и насърчат инвестициите във всяка една от страните. Със становището бих искала да подчертая от името на комисията Реджи важната роля на политиката за сближаване в процеса на възстановяване на европейската економика. Тъй като тя е основната инвестиционна политика в Европа, и считам, че взаимодействието и с европейския семестър следва да бъде подобрено, за да се увеличи допълнително мултиплициращия ефект на инвестициите за сближаване и техния принос за устойчив и приобщаващ растеж. В този контекст бих искала да изтъкна отново необходимостта от ускоряване на изпълнението на структурните инвестиционни фондове, тъй като именно те осигуряват важна подкрепа за структурните реформи и националните инвестиционни политики. Призоваваме държавите членки да разработят силни структури за координация, за да бъде използването на кохезионните фондове още по-ефективно. Приветстваме удължаването на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции до 2020 година, което ще допринесе за насърчаване на инвестициите, необходимо е взаимно допълване и синергия между кохезионните фондове – Фонда за стратегически инвестиции и останалите инструменти и програми на общността. Бих искала също така да подчертая ролята на програмата за подкрепа на структурните реформи, предоставяща адаптирана към конкретните обстоятелства помощ, за да се помогне на държавите членки да проведат своите структурни реформи. В тази връзка подчертавам значението на провеждане на устойчиви структурни реформи на всички равнища на управление, и премахването на бюрократичните пречки, които в много случаи съпътстват инвестициите, с оглед на цялостното подобряване на стопанската инвестиционна среда, в която следва да се реализират самите инвестиции. Това е резюме на а, нашето становище и аз с интерес ще изслушам репортьорите в Сянка, за да подобрим становището и да го представим пред водещата комисия ИКОН. Uh, it was, the presentation of the draft opinion. И така, представих проекто доклада. Сега давам думата на докладчика в сянка, господин Полча. Благодаря, госпожо председател. И аз ще изкажа мнение във връзка с вашето становище. Като начало искам да подчертая, че накратко описахте всички приоритети, свързани с европейския семестър. Искам да направя няколко малки промени в връзка с това, което вие споменахте. Става дума за безработицата и за ролята на европейските структурни фондове фонда ЕФСИ. Трябва да направим разлика с предишния доклад и разликите между 15-те държави от Европейския съюз и, 15, и 13-те държави. Имаше много по-високи инвестиции, 21 към 9% в полза на ЕС на 15-те държави. Трябва да бъде променено това. Това е едната ми забележка, другата е във връзка с безработицата. Радвам се, че споменахте младежката безработица. Безработицата обаче има по-дълбоки корени и е свързана с политиката за сближаване. Затова бих предложил да се обърнем към проблема за структурната безработица във връзка с европейския семестър. Това са двете основни теми, които бих искал да влязат във вашето становище. Единственото, което имам като забележка. Благодаря. Господин Пирински е следващия докладчик сян. Благодаря ви, госпожо председател. Е, Аз годишния преглед, годишен преглед на растежа и е, мнението, което нашата комисия ще е, представи по доклада на економическата комисия са с, с особена и бих казал в много отношение нова важност. И го казвам, защото сме свидетели през е, последните дни на много тревожни констатации е, за това как се развива е, и европейската, и глобалната икономика. Буквално вчера в Давос водещи представители на държавите от Европейския съюз изразиха остро безпокойство, че начина по който се развива икономиката задълбочава социалните, териториалните, регионалните различия и очевидно е необходимо много сериозно не просто надграждане над досегашни политики, а преосмисляне и качествени промени в тези политики. Без да искам сега да навлизам в големи подробности, струва ми се, че представеното от вас мнение – е, е основа, на която по-нататък могат да се развият именно такива е, предложения, становища за качествени промени. Една от тях е свързана с така наречения policy mix, т.е. това съчетание на политики, което до сега се считаше за достатъчно между инвестиции, структурни реформи и фискална е, благоразумност. Ясно е, че е, чрез този вид политики се постига определено възстановяване, увеличаване на растежа, но не се преодоляват качествените проблеми на неравенствата, на задълбочаващата се поляризация в различните посоки. И тук, е, според мен, е, трябва този така наречен virtuous triangle нали, взаимодействащия си триъгълник да бъде много сериозно допълнен с новите е, принципи и насоки от е, Европейския стълб за социални права, който да бъде вграден и в европейския семестър, както вие споменавате, неговата нарастваща важност и като ориентир за е, преосмисляне и на инвестиционната политика конкретно – Навярно сте обърнала внимание, че в проекта за доклад на економическата комисия се изразява тревога за публичните инвестиции, за фактическото спадане на дела на публичните инвестиции, което води до затруднения в предоставянето на публични услуги, включително и на регионално равнище, което пък води до задълбочаване на социалната диференциация и социалното изключване. Така че Струва ми се, че в е, тази насока е, мнението на нашата комисия може значително да бъде развито. Обръщате внимание и на е, програмата за подпомагане на структурните реформи. Безспорно важна програма. Особено важно е тя да бъде фокусирана достатъчно добре върху приоритета за значително подобряване на освояването на структурните и на инвестиционните фондове, да има такъв фокус и целенасочено предназначение. Защото под структурни реформи, както знаем, могат да се раз... разбират много различни неща. А нас ни интересува именно преодоляването на всички тези проблеми с бързото и качествено освояване на фондовете, включително и през следващия период, като основният инвестиционен инструмент бъде една обновена кохезионна политика. Така че, завършвайки, бих казал едно заключение, което звучи и в е, публичното пространство. Имахме до сега количествено облегчаване, quantitative easing. Сега трябва да се премине към качествено облегчаване – qualitative easing. И ние ще направим нашите предложения. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Pirinski. Благодаря, господин Пирински. Не виждам докладчика в сянка на екаре, затова давам думата на господин Омърже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че поставихте акцента върху младежката безработица, коя, чието, чието високи равнища се запазват в по-отдалечените региони особено и в някои страни непрекъснато. И въпреки а, плахото економическо възстановяване, тази тенденция не се променя. Съгласен съм с председателката за препоръките по страни и за регионалната политика, но не сме съвсем съгласни, тъй като в крайна сметка това няма нищо общо с регионалната политика. Препоръките по страни и структурните реформи изпразват от съдържание регионалната политика. Е, регионалните реформата в регионалната политика, е, строгите економии водят до задълбочаване на социалните проблеми в Европа и не бива да възпроизвеждаме грешките от миналото, така че има сериозни различия между нас, но в останалата част сме съгласни. Благодаря. Благодаря. Не виждам господин Шкърлец. Господин Ропе, ще се изкажете ли от името на групата? Благодаря, госпожо председател. Няколко идеи. Вашето, вашите предложения са свързани с много важни области и аз мисля, че днес можем да сме малко по-спокойни, защото економиката расте, макар че темповете не са достатъчни. Друг въпрос е свързан с това, че растежът не компенсира последиците от кризата, започнала през 2008 година. Това е тъжен факт. В много страни хората продължават да изпитват с последиците на кризата. Доходите им са ниски, но има заедно с това и някои положителни тенденции. Искам да кажа, че политиката за сближаване би трябвало да даде своя принос към развитието на местните и регионални политики. Кохезионната политика често е насочена към разработване на обществени блага, като изграждане и поддръжка на инфраструктурата. Това разбира се е важно, но ние трябва да осигурим по-добри инструменти за регионите, за да могат те да използват възможностите на регионалната политика по по-гъвкав начин. Местните власти също биха могли да намерят начин да дадат своя принос към добрите проекти, което ще подобри ситуацията в тези региони. В бъдеще, според мен, бихме могли да гледаме на политиката на сближаване като на инструмент за подпомагане на местните инициативи и който да осигури определен степен на гъвкавост. Друго, което бихме могли да използваме, е свързано с енергетиката. Държавите членки закупуват повече от половината от своята енергия от други страни цената е 400 милиарда на година. Защо да не помислим сами да си произвеждаме енергията? Бихме могли да оползотворяваме местните източници. Когато купуваме енергийни източници, е, ние увеличаваме социалните ние подпомагаме социалната политика в трети страни, но тези страни, които продават енергия на Европейския съюз, не използват постъпленията по дружелюбен към нас начин. Трябва да, се, да помислим също така и за кръговата економика, която да бъде важен инструмент за нас, особено в райони, изпитващи економически трудности. Много често сме свидетели на това, че монополи, големи градове са в по-благоприятно положение и има подчертани различия между държавите членки. Да взема за пример моята страна Литва. Социалните различия между Столицата и периферните райони са трикратни. Ние трябва да положим усилия за намаляване на различията между регионите и вътре в страните. Това ще подпомогне сближаването и конвергенцията и държавите и гражданите от държавите членки няма да се чувстват потикнати да напуска страната си и да търсят късмета си другаде. Също така трябва да се обсъдят и данъчните системи в държавите членки, тъй като те водят до отклонения, до изкривявания. Има твърде много несъвместимости. Някои страни се опитват да привлекат чуждестранни компании и някои, които произвеждат определени стоки, губят. Това е също неприемливо за хората. Нека, да, нека не забравяме данъчното облагане. То трябва да е част от нашите приоритети. Благодаря, тъй като не виждам други желащи да се изкажат. Ще дам думата на представител на Европейската комисия, госпожа Лакова. Заповядайте. Благодаря ви за това становище. Мисля, че то е съответства на онова, което знаем за ползата от фондовете, бих искала да реагирам на казаното от един а, от а, докладчите в сянки, за това, че препоръките и празват от съдържание политиката. Това не е така, тъй като те а, са насоката, в а, която държавите членки трябва да положат усилия. Структурните реформи са особено важни, за да могат а, реформите не само да помогнат, но и да постигнат този резултат, за който са замислени. Тези реформи са дългосрочни и много страни трябва, знаят много добре какво трябва да направят, за да могат фондовете да създадат полза за гражданите. Второ, фондовете са свързани с, с а, годишните програми благодарение на предварителните условия, които подготвих много добре предварителните условия. Много от тези предварителни условия са изпълнени, но много от условията бяха изпълнени преди да започне програмата. Това подготви почвата за инвестиции. Всичко това в там, където има изпълнени предварителни условия, има предпоставки е, за инвестиции. И за да могат ползите да бъдат е, дългосрочни и да не изчезнат те след като приключат инвестициите. Можем да водим дебат по този въпрос, но препоръките не обесмислят политиката, те съответстват на потребностите на държавите членки и те подпомагат за създаване на онези предпоставки, които са необходими за да могат инвестициите е, да постигнат е, дългосрочен резултат. Господин Омърже, съвсем е, кратка бележка. Чух реакцията на Европейската комисия, но имайки предвид факта, че това е политически орган, комисия, в който се води политически дебати, имаме право да, формира, да формулираме преценка по политиката. И когато казвам, че тези препоръки по-страни и обезмислят регионалната политика, това е политическа позиция и не ми се иска и не приемам комисията да ми противоречи по този въпрос. Благодаря. Като докладчик и председател на комисията, е, уважавам политическите позиции на политическите групи. Те ще намерят своето място в становището на комисията Реджи. Благодаря на докладчите в Сянка за участието и очаквам предложения за изменения. Благодаря на Европейската комисия за своята обосновка и за категоричната позиция. Тя ни е известна. Днес приемаме обосновката и всички коментари. Благодаря. Ще ги отчетем но окончателното становище на комисията Реджи ще бъде резултат от съвместните усилия на докладчика и докладчите в сянка. Благодаря. Срокът за внасяне на изменение 30 е януари, т.е. следващата седмица. Да, 30 януари, повтарям. Продължаваме с следващата точка в дневния ред. Семинар, организиран от политически отдел Б за седмия доклад за економическото, социално и териториално сближаване. Този семинар, е организиран от политически отдел Б, по искане на комисията Реджи, целта е да, да, да подпомогне разработването на доклада по собствена инициатива на комисията Реджи по седмия кохезионен доклад на Европейската комисия, прият в септември. Както виждаме в програмата, сред експертите са представители а, на а, научните институции, както и на експерти. Те представляват националното и регионалното ниво. Ораторите ще разгледат въпроси, свързани с бъдещото развитие на различните европейски региони. Ще се спрат на основни въпроси като капана на средния доход, градското измерен кохезионната политика, и е, дневния ред за развитие на градовете, взаимоотношенията между градските и селските райони, както баланс между европейските приоритети и териториалните потребности. Е, на депутатите е предоставен списък с полезни е, документи, в това число е, някои съображения на Фабрицио Барк, който със съжаление трябваше да отмени участието си. Пър... Първият доклад е на господин Жоло, докладчик по седмия доклад за економическо, социалното и териториално сближаване. Това е доклад по собствена инициатива на Реджи. Много важен доклад. Давам думата на господин Жоло. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи. Преди да започне семинара, първо благодаря на всички, които са тук и които ще вземат отношение по темите. Аз работя по съставянето на седмия доклад за економическото, социално и териториално сближаване. График, графикът е доста съкратен. Аз ще представя своят доклад. Цел, целта е да изпратим ясно послание на комисията и във връзка с многогодишната финансова рамка. Не предлагам, не смятам доклада да бъде с неясно съдържание. Всъщност нашата политическа цел е да изпратим на политиката, да изпратим на комисията своето мнение по кохезионната политика и нашите идеи за усъвършенстването й. Е, всеки от изказващите се ще се спрат е, на е, досиета, които са много важни във връзка с кохезионната политика. Капанът на средните доходи е много важен елемент в седмия доклад и в доклада на комисията. Целта ни е да се опитаме да намерим решение на проблема при всички случаи аз ще отделя сериозно внимание на този въпрос. Следващият въпрос е градското предизвикателство. Много е, е важен въпрос. Градовете предлагат възможности, но те са изправени предизвикателства. В някои от тях има зони на бедност – Трети въпрос е свързан с териториалното измерение. Важен въпрос, който не бива да се забравя и да потъва, така да се каже, в стратегическите приоритети. И накрая тема, по която много сме говорили, много важен въпрос за подобряването на кохезианната политика. Това са темите, на които ще се спра в доклада, но смятам, че трябва да чуем нашите експерти за бъдещето на кохезионната политика. Благодаря. Започваме дискусията. За мен е удоволствие да дам думата на професор Андрес Родригес Позе, професор по економическа география, катедра по география и околната среда в London School of Economics. Темата, която ще ни предостави е регионалният капан на средните доходи и предизвикателството му за економическия динамизъм на Европа. Заповядайте. Много благодаря за поканата и за възможността да обсъдим този важен документ, докладът за сближаването. Има два вида територии, региони, които привличат вниманието на политиците като цяло, на европейско и на национално ниво. Това са най-слабо развитите региони с най-нисък доход на глава на населението а от друга страна най-развитите градски региони, които се разглеждат като потенциален мотор на развитието. А, тези а, региони, а, които а, не са в а, фокуса на вниманието, а, са средните. А, те също се нуждаят от внимание, за да могат да докажат потенциала си за развитие. Какви са тези региони в клопка на средния доход? Те не са хомогенни, но са характеризирани от а, някои общи качества. Ако разгледаме тази карта, Можем да кажем, че тези райони през последните 25 години са били тяхното развитие не се е променило както спрямо високо развитие, така и спрямо слабо развитите региони. Често пъти в миналото това са били по-развити региони, които а, са изпаднали и развитието се е забавило. Например, а, там а, има стагнация в а, безработицата, а, като например в а, Южна Италия, в а, Волония, в а, а, Южна Франция. А, там се създават сравнително малко работни места за населението. Голяма част от тези региони имат ниски показатели в сравнение с останалата част от държавата. И тези резултати не се дължат само на кризата, а това е развитие, което е започнало преди това. Виждате а, тук как се справят тези региони в сравнение с останалата част от а, страните си през последните 25 години. А, тези региони се. А, в, в тях се наблюдава и а, проблем на институционално и политическо ниво. А, какво друго е характерно за тези средно развити региони? Има а, нации, народи а, от региони, които успяват да се развият до, докато достигнат това средно ниво, след което настъпва застой. От една страна те стават твърде скъпи, за да предлагат възможно най-изгодни условия. Появяват се други региони, които са по-привлекателни. Най- слабо развитите региони в Европа не могат да предложат същите предимства, както региони извън Европа по отношение на съотношението цена-качество. А средно развитите региони не могат да предложат онова, което развитите градски региони могат да предложат от гледна точка на организация, бизнес екосистеми и среда, особено по отношение на иновационния капит... капацитет и за да се изразя популярно, средните региони са между чука и наковалнията. Те са прекалено централни, за да а, печелят с а, цена и твърде периферни, за да печелят а, от добра квалификация и иновации. По тази причина тези региони попадат под натиск и това е голямо предизвикателство за политиката, защото от, от една страна тези региони имат доста голям потенциал, неизползван за растеж. От друга страна, те получават малко възможности за да а, изразят своите потребности. Това се вижда и по време на избирателни процеси в различни европейски държави. Този феномен не се наблюдава само в Европа, в а, САЩ, се също така а, и в Азия, в Тайланд, например. Географският елемент се наблюдава а, не само защото липсват инвестиции в а, тези а, региони, а защото инвестициите не са били а, добре, а, не са били ефективни. А, има и трансфер на социални услуги, които са направили тези територии зависими и са създали вторична економика, която зависи от социалното подпомагане. в тези региони се наблюдават повече работни места, свързани с обществения сектор, отколкото в градските региони. Но това не е, е довело до стабилно е, развитие на економиката. Тези региони не предизвикват и достатъчно внимание, тъй като структурните фондове са обърнати по-скоро към слабо развитите региони и тяхното развитие. политиките в средните региони са се оказали недостатъчно ефективни, често пъти са предприемани не особено подходящи мерки за създаване на верига, за създаване на стойности и много субсидии, много помощи не са били ефективно използвани. потенциалът на тези региони много важно да бъде активиран. От една страна е важно те да запазят нивото си на доходи. Социалните политики сами по себе си не са грешни, но тези политики са затвърдили убеждението, че в тези региони няма бъдеще, няма възможности и няма капацитет да се намери работно място и човек да живее добре. А, и по този а, начин се стига до това географско разпределение на недоволни хора. Какво можем да направим? Можем да обърнем повече внимание на тези средно развити региони. Това не е само политическа, а и економическа необходимост. Някои от тези региони са гъстонаселени и всъщност представляват голяма част от населението на Европа. Гражданите трябва да получат повече възможности за заетост. На второ място, тези региони имат значителен економически потенциал. Както академичните среди, така и Европейската комисия и ОИСР подчертават, че действително в Европейския съюз една трета от доходите идват от градските региони, но две трети идват от тези средноразвити региони. В миналото тези региони са генерирали доста голям растеж за Европа. А в Европейския съюз този огромен потенциал, за растеж до сега остана неизползван. Трябва да се запази и да се развие този потенциал обръщаме внимание на просперитета на градските региони и а, просперитета а, на най-слабо развитите региони всъщност зависят от това дали ще се развият а, възможностите на тези а, средно развити региони. В момента наблюдаваме а, вече тези въздействия на средния сектор върху а, силно и слабо развитите. Нямаме нужда от повече политики, а просто те трябва да бъдат а, различни по същество. Не трябва да бъдат а, чисто социално насочени, а, да облегчават а, социалното положение – Просто трябва да използват повече потенциала на регионите и да го развиват. Виждаме, че най-слабо развитите региони а, стават все по-конкурентно способни в сравнение с миналото. А, но има и политики, които се основават на огромни и твърде амбициозни проекти. Вместо това смятам, че са по-подходящи повече, по-малки проекти, които просто да създават една по-благоприятна среда. Как можем да постигнем това? Една идея, по-скоро в теоретична посока, е, че нямаме нужда от а, универсални политики, а по-скоро по-целенасочени специфични политики. Това означава, че не трябва да се основаваме на съдържанието и да прилагаме една политика повсеместно, Трябват ни политики, които да бъдат а, а, приспособени към специфичните нужди на различните региони, а, хванати в а, тази клопка на а, невъзможност за развитие. и трябва да се опитаме да използваме този до сега неизползван потенциал. Да въвлечем населението на тези региони и да създадем усещането, че няма хора, които са изоставени по местата, на които живеят. Една такава възможност е създаването на преносими умения – населението на тези средно развити региони всъщност са затворени на мястото, на което живеят, защото нямат умения, които да им позволяват да се преместят. А, ако а, се динамизират тези региони, това е едната възможност. Другата възможност е а, населението на тези региони да има умения, с които ще може да намери работа на друго място. често пъти има затруднения на институционално ниво, които ограничават възможностите за развиване на човешкия потенциал и на уменията на населението от тези региони. Нямам време да навляза в подробности, но има документ, който е доста подробен, който а, мога да предоставя на мой колега а, и а, мен като автор. В заключение искам да кажа, че в момента забравяйки средно развитите е, региони, Европа си създава проблеми. На първо място, защото има голям е, потенциал за растеж, който остава неизползван и става, изоставаме в резултатите сравнени с а, други части от а, света. А, на второ място, защото тези региони могат да увлекат нагоре и други региони. Има голямо недоволство а, в а, средноразвитите региони и социалните и политическите проблеми, които наблюдаваме сега, те първо ще се задълбочават за бъдеще това ще застраши а, благоденствието не само в тези региони, а и на Европа като цяло. Европа не може да си позволи да не използва потенциала на средно развитите региони. Така че смятам, че би трябвало да им се обърне много по-голямо внимание да се приложат специфични политики, които да се възползват от потенциала на тези региони. Много благодаря. Сигурна съм, че ще има много въпроси към вас и оживена дискусия след това. Сега продължаваме с следващата презентация как да се справим с предизвикателствата на градските региони. Динамика, позиции и възможности за оформяне на, следващ, на новата кохезионна политика. Господин Март Гризо. Благодаря, госпожо председател, за поканата за този интересен семинар. Нека да представя накратко тази мрежа, която повечето не познават. Е, ние сме мрежа, която работи по въпросите на градовете и правим връзка между теория и практика. Работим по, в различни области. Няколко примера миналото ми публикувахме изследване за интегрирано градско развитие в страни в Европа извън него. Провеждаме срещи със своите членове за превенция на радикализацията и градска стратегия за борба срещу радикализацията и наскоро публикувахме първото проучване а, в, за а, адаптацията, извършена от председателството на Амстердам през 2015 година. Някои организирахме семинари и конференции, понякога свързани с изградените партньорства в рам... по въпросите на градската бедност, приобщаването на беженците и мигрантите, устойчивото земеползване. Работим и с испански колеги за разработването на а, градски програми за развитие на градовете в Испания. А, предстои да организираме а, семинар за развитието на градовете. Градското измерение в кохезионната политика не е нова тема. Обръщ на въпроса на градове, за градовете е предмет на внимание отдавна. За 2016 година беше годината на градовете с приемането на програмата за градовете по време на холандското председателство и 2016 година беше прият нова програма като част от усилията за изпълнение на целите за устойчиво развитие. Вие Познавате, сте запознати с въпросите на развитието на градовете, за това ще се спра на градското и териториално измерение на кохезионната политика. Тук ще представя две гледни точки като директор на мрежа, работеща по въпросите на градовете. Град Европейският дневен ред за Европа има за цел да покаже как се работи заедно по конкретни теми. Това е, е усилие на различни нива, с различни е, заинтересовани лица. Докладът на Комисията за градската програма и седмия кохезионен доклад съдържат повече информация по темите. 12-те теми за тематично партньорство са свързани с приоритетните теми в пакта на Амстердам. Трите партньорства са сключени и аз ще се спра на първите 4 до 6 партньорства, на чиято основа се разработиха планове за действие те са свързани с области като по-добро регулиране, по-добър обмен на знания и по-добро финансиране и те са принос към дебата за бъдещето на Европа. Ще се спра на някои от ключовите въпроси, като гъвкавост и упростяване и особено градското измерение на кохезионната политика, в това число връзката между селските и градски райони. Темата е сложна. А, ще се опит... Аз ще начертая предложението в най-основни линии. А, предложенията за реформа не са някаква а, официална позиция на мрежата. Аз а, няма да се спирам на политическите въпроси като макроекономически условия или альтернативни критерии за отпускане на средства. Няма да се очудите, че всички съществуващи оценки подчертава значението на кохезионната политика като израз на европейската солидарност и е, инвестиционната политика с териториално измерение. По този начин се засилва европейската интеграция. Кохезионният доклад говори за значението на кохезионната политика в развитието на градовете и това беше потвърдено от научните изследвания върху десете години след Мастриската харта. Някои страни сочат, че има нужда от стратегически фокус с оглед на формулиране на технически предложения. Кохезионната политика би трябвало да решава въпроси, вълнуващи обществото. Заетост, миграция, климат, новаторство. Някои обаче предупреждават, че трябва да се избягва претоварване на, на политиката с теми. Тук трябва да споменем изпълнението управлението, споделеното ръководство, правилата за държавна помощ често се възприемат като прекомерно строги. Механизмите за контрол и одит са а също така и обема за законодателство за кохезионната политика е предмет на критика. Настоява се за по-ясни и прости правила в тясна връзка с този въпрос е, е желанието за повече гъвкавост, е, както от процедурна, така от динамична гледна точка. Мнозина настояват кохезионната политика да може да реагира на непредвидени обстоятелства и променящи се приоритети, да се изгради един резерв на гъвкавост. Що се отнася до процедурите, се настоява да се отчете спецификата в различните страни. Дискусията по тематичните цели е част от дебата за гъвкавостта, но е свързана и с много важни въпроси, а именно в какви области да се насочи градското измерение. Тук има различия между държавите членки. Някои поддържат сегашния подход, други държат на повече гъвкавост. Един много важен аспект на гъвкавостта е изграждането на връзки на допълняемост между структурните фондове и други фондове, като например се прилагат по-съгласувани правила. Когато погледнем по типичните аспекти на градското измерение. Ще видим, че това беше много важна тема в предишните преговори за МФР и градското измерение и темата е актуална и днес. Германско-австрийската мрежа казва, че мрежата получава специални средства. Това проистича от специфични предизвикателства, миграция, цифровизация, интеграция, новаторство. За по-нататъчно развитие е необходимо правното основание да стане по-гъвкаво, като СУВ се въведе тематично измерение. Също така е, сегашните разпоредби съдържанието не отговарят на предизвикателствата. Връзката между селските и градските региони често се обсъжда този въпрос. Регионалните стратегии са част от кохезионната политика, но трябва да се засили териториалния аспект на кохезионната политика. Регионалните стратегии могат да се засилят, като се включат теми като мобилност, енергетика, туризъм, и превенция на наводненията. Искането за опросяване и гъвкавост е много важна част от градското измерение. Тук се включва по-малко административна тежест за местните власти. Що се отнася до управлението, принципът на партньорство е много важно. Някои партньори предложиха да се интегрират съществуващите разпоредби по-добре да се използва принципа на партньорство при регулирането. Преминавам към някои от примерите в първия план за действие на партньорството, което работи по градското измерение. Партньорствата работят по разработването на конкретни примери по теми с градско измерение. Работата в продължава в момента, така че аз ще, ще се спра само на някои от най-старите партньорства. Всяко партньорство ще представи своя план за действие в близко бъдеще. Ще го представи на европейските институции. Партньорството второ и трето поколение ще направят също след като плановете са готови през 2018-2019 година. Дебатът е- започва сега. Най-напред градската бедност е едно от първите партньорства, създадени през 2016 година. Според Амстердамския пакт, градската бедност е свързана с въпроси, отнасящи се до структурната концентрация на бедност в бедни региони. И има нужда от интегриран подход за преодоляване на проблема. Акцентът е, е върху конкретни решения с, като градско възстановяване и решения ориентирани към хората, а именно социално-економическа интеграция на живеещите в бедните райони. Акцентът на предложенията е върху концентрацията на структурна бедност в определени области – Препоръките на това партньорство са в посоката на възстановяване на градските райони, засегнати от градска бедност. Това следва да бъде приоритет в следващия програмен период на кохезионната политика. Тук има връзка с безработица зле, ниско ниво на образованост, лоши условия на живот, самотни родители и концентрация на население от мигрантски происход. Тук е необходимо да се предприемат мерки от заинтересованите лица на всички нива, но и е, трябва да, в усилия трябва да участват и самите живещи. Затова се предлага градски териториални цели и местен пакт за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 също така трябва да се осигури възможност градските власти да играят водеща роля при разработването на собствената стратегия за преодоляване на бедността. Други заинтересовани лица предлагат работа на различни нива и на трети страни. Второто партньорство включването на мигранти и беженци в обществото. Това партньорство предлага две конкретни действия. Първо, възможности за градовете и малки и средни предприятия, като се съчетаят кредити, безвъзмезни средства. Фондове за мигранти, които да се съчетаят по по-добър начин с кредити от ЕИБ и Европейските структурни фондове. Втора препоръка е да се намалят регулаторните пречки пред местните власти и използването на инструменти за по-пряк достъп до европейски средства за интеграция бюджетните редове за интеграция чрез различните фондове понякога се припокриват като цели и често няма координация между генералните дирекции на национално и европейско ниво. Има голяма разлика в процедурите. Целта е една и съща, а именно интеграцията на беженците и мигранте в обществото. Цел, призовава се за интеграцията на мигрантите и беженците в тъканта на нашето общество. Целта е да се осигури безпроблемен достъп до европейски фондове. Преминавам към трето партньорство съсредоточено върху градската мобилност. Има нужда от план за устойчива градска мобилност. Това е и целта, за да партньорството предлага общините, градовете и регионите да участват по-активно в многодишното финансово планиране. По-конкретно партньорството призовава регионалните и местни власти да участват в приноса на тематичните приоритети за изпълнение на устойчиво устойчива териториална кохезия. Сега четвъртото последно партньорство, е, кръговата економика. Темата беше спомената тази сутрин. Ефективното използване на ресурсите предполага е, ефективна градска и ефективно градско и селско измерение. Това е необходимо, за да може кръговата економика да стане факт. Кръговата економика трябва да участва в, в кръга от финансирани дейности и накрая кохезионната политика трябва да продължи да насърчава новаторството на местно ниво, като насърчава синергия между партньорства за градското измерение и новаторски действия в областта на градската политика. Градският дневен ред за Европейския съюз е, е много интересен експеримент, който започна през 2016 година и ще продължи и след 20, 2020 година. Той е много важен за изпълнението на плановете с действие на тези партньорства, които да работят заедно с Европейския парламент. С а, сега обратната връзка ще бъде готова съвсем скоро и аз каня парламента и други представители на други институции да участват в дебата. Обществената обратна връзка е на, качена на вебсайт. Целта на градския дневен ред е да се постигнат тези три цели. По-добро регулиране, по-добри знания, по-добре финансиране. Тези препоръки трябва да се вземат предвид в следваща кохезионна политика. Всички партньорства ще се опитат да ви представят резултатите на вас. Искам да ви помоля да се съобразите с техните предложения. Бър е, главен съветник в Министерството за економическо развитие от Полша. Темата му е съвместна изводи от полска перспектива. Заглавието е малко сложно на стежи в е, економиката в Европейския съюз. Съгласен съм с а, моите колеги, просто ще допълня казаното от тях. Общия териториален а, подход, видове региони, мисля, че трябва да намерим обща основа на подхода ни към тези региони и затова по-скоро ще говоря за териториална политика, а не за градска или а, ориентирана към селските региони. различните политики имат много различно въздействие върху хората. различните политики имат много различно въздействие върху хората, живещи на различни места в Европа. Комисията изготви редица доклади през 2017 година, пряко свързани с политиката на сближаване, но са свързани с глобализацията, с социалните усилия, бъдещия бюджет, Аз смятам, че все още има надежда да се създадете териториална политика. Седмия доклад по сближаването. Че а, политиката в обществения сектор ще бъде сред най-важните на, на, на европейско ниво. И трябва да бъде разглеждане а, като цяло от е, гледна точка на териториите. По-настоящем политиката по сближаване не разбира се, има въздействие върху различни е, територии, но ако разгледаме възможностите на кохеже, политиката по сближаване все пак не е изчерпала целия си потенциал за всички видове територии, които споменахме. Води до различен, различно тълкуване на кохезионната политика. Има и териториално ниво и не винаги оптимално взаимодействие на европейско и национално ниво Искам да подчертая, че от гледна териториално ниво и не винаги оптимално взаимодействие на европейско и национално ниво. Искам да подчертая, че от гледна точка на Полша кохезионната политика беше много успешна. През 2017 година завършихме наша различни министерства в Польша и потвърдиха, че политиката по сближаване е изиграла много важна роля за сближаването на отделни региони. Искам да ви обърна внимание на този доклад уменията се подобриха, беше направена инвестиция в човешки капитал и бяха изградени транспортни връзки. От системата на заделяне на средства ни помогна да поставим приоритети и да се съсредоточим върху проекти, които създават добавена стойност. По отношение на предварителните, стигнахме също така партньорства между различни държавни структури, териториалните инструменти също имаха много положително въздействие по отношение на сътрудничеството въпреки това не успяхме да достигнем всички територии, които имаха нужда и много положителни елементи, с които се гордеем в рамките на кохезианната политика. Но въпреки това продължават да съществуват проблеми и като подкрепа за градските и за селските региони. Подобрява се до, достъпността, но услуги, на публични услуги, има проблеми с миграцията, развитието на економиката и ако разгледаме това под национално ниво, ще видим къде са съсредоточени териториално проблемите. Има губещи, това са средните по големина градове и селските региони, които все повече биват маргинализирани. Тази картина обаче не е толкова силно свързана с историческо развитие, както смятахме до преди малко години, или е разлика между изтока и запада. Сега положението е много по-сложно а, и е свързано с развитието вътре в самите региони. Съвсем накратко ще въпреки, че ние много използваме и много хвалим политиката по сближаване, в същото време продължава да има разлика между различните региони. Все пак по-слабо развитите региони намаляват като цяло. Глобализацията, общия пазар допринасят за превъзмогването на тези разлики страни с а, сходни социоекономически характеристики се развиват по различен начин. А, така че, а, но тя трябва да бъде допълнена с подходяща политика на национално, регионално и местно ниво. Какво е подобен на списъка, представен от Андреас Позе, но в полския контекст това, което ни трябва и факторите, които са важни, са, разбира се, са по-силна секторна координация между различните инструменти. Трябва да се фокусираме върху постигането на смесено финансиране от различни фондове, като допълнение към Кохезионния фонд. Само отчасти изпълняват целите, които си поставяме трябва да изградим добре функциониращи местни институции, регионални институции. Тук са важни партньорствата. И те трябва да бъдат съсредоточени на конкретни места. Важно е и управлението на много нива. В нашия случай децентрализацията донесе много иновации на местно ниво и премахна ня... Няма да ви представям официалната позиция на Полша. Ще заостря вниманието ви към а, а, документ, в чието изготвяне участвах а, заедно с а, Джон Бътлер, а, Питер Фоснер, а, други колеги, представихме този могат нашите изводи да намерят място в дискусия какво можем да направим за в бъдеще. Как да направим кохезионната политика по-ефективна, която я насочим към приоритетите за развитие на Европейския съюз след 2020 година. Тази нова стратегия, е онова, от което Европейския съюз има нужда кохезионната политика може да бъде една от стратегиите, а не а, единствената стратегия за териториалното измерение а, и увеличаване на неговата важност а, сред другите политики. А, регионално ниво на а, политиката на въздействието на а, действието на а, препоръките по държави. А, това може да допринесе за постигането на и значението на други политики. Имаме и други предложения. Те могат да бъдат а, обобщени а, в а, една презентация. Моят колега по седмия доклад за политиката по сближаване. Ние сме се съсредоточили по-скоро за, върху теми, свързани с прилагането. Ще спомена радикалното опростяване, както се среща опростим, защото опростяването може да ни донесе повече проблеми. Засегнати са в нашия доклад и различни европейски инструменти и как те не са допринесли за постигането на регионал, нуждите на регионално и местно ниво. Какво означава това? действително, трябва да се запази добавената стойност на европейско ниво, но трябва да сме по-гъвкави при комбинирането и приспособяването към. Благодаря. Това беше национален подход от гледна точка на Полша, един от най-големите бенефициенти. Думата на Стефани фон Ю, заместник-председател по европейски въпроси в регионалния съвет на Франция. Тя ще говори за по прости и по-последователни Европа. Благодаря. Най-напред ви поздравявам, госпожо председател, за приема. Поздравявам и Марк Жуло. Благодаря на службите на комисията. Ще започна с една констатация. Региона Париж е първия регион, на който се пада 30% от БВП, 20% от населението, економически и университетски центъри от най-богатите европейски региони, независимо от много положителните резултати. Там съществуват сериозни териториални, економически, социални, екологични различия, т.е. интеррегионални различия. Действително има зони на бедност. Сен-Сен-Дени, например, един от департаментите с най-високо ниво на бедност във Франция – Парижкият регион е, е сълскостопански регион и има потребност от осигуряване на устойчивост в селското стопанство. Този регион е ангажиран и за запазване на привлекателността на градското измерение и имаме опит в е, градското измерение. В този регион е, това означава е, повече от 20% от оперативната програма, т.е. 5 милиона евро. Регионът Париж или Де Франс е първият сред регионите, сред целевите фонда той е, реализира стратегия на множество фондове и подпомага е, проекти, подпомага и проекти свързани с е, ФЕДЕР. Искам да привлека вниманието ви към оперативната програма 2014-2020 година. Парижкият регион – от 2014 година е орган, който управлява европейските средства. Той контролира 500 милиона от различни фондове. Имаме средства от ФЕДЕР, 600 от Европейския социален фонд, накрая е, имаме и един фонд от около 60 милиона за Федер от 2016 е, година след промените в политическото мнозинство. Регионът е, започна работа по нова европейска стратегия, която е по-амбициозна тя съдържа четири акса. Ще спра малко по-подробно, тъй като кохезионната политика е много важно. Първо, по опозотворяване, освяване на средствата. Да, може би това изглежда очевидно. Управлението не беше чак толкова. Не бяхме имали такъв орган. Друг цел е е, по взаимодействие с различните програми. Третата ОС е, изпълнява децентрализирани дейности. Четвъртата ОС предвижда е, информационна е, дейност за гражданите. Подпомагат се дейности, които разясняват Европейската стратегия на региона. Освен това, за да се измери, за да се измери ефекта на дейностите, и това е в основата на моето изказване, за, за да регионът за първи път през май и юни 2017 година проведе а, дискусия сред изпълнители на проекти. Става дума за около стотина а, потребители, имащи отношение към европейските фондове. И те представляват различни правни структури. Разговаряхме с местни власти, фирми, всички използват социални фондове с различни проблеми. Всички те имат опит в използването на средства и те споделят своят опит. Целта е да, беше да се съберат на едно място техните знания и да им се даде а, възможност да формулират а, предложения в момент, в който водим а, дебат за бъдещето на кохезионната политика. Целта е да се, усъв... да се подобри ефективността на използването на тези средства тъй като става дума за публични власти, трябва да се чуе, да се чуе гласа на основните бенефициенти и нези, за които в крайна сметка водим политиката. А, ние ние можем да предоставим а, документите, на които почива тази презентация, да се запознаете по-подробно. Само няколко цифри, които говорят за значението на европейските фондове за реализация на проекта в региона. Регионът е, установил, че 8 от 10 е, участника са доволни от използването на европейските фондове. 74% твърдят, че европейските фондове спомагат за създаването на е, чувство на принадлежност към Европа. Много добър резултат, е, който говори за чувство на принадлежност е, към европейския проект. Заедно с това Както често чуваме, и това беше казано и тук, изпълнителите на проектите а, цитират пречки а, пред оперативното изпълнение на проектите когато един, всеки десети участник казва, че 30% от времето му е било посветено на административни задачи, вместо да мисли по проекта. Упростяването на процедурите се оказва много важно. Още Друга цифра говори за административните бариери. Само 13% смята, че европейските фондове дават възможност за по-бързо изпълнение на проектите. И за да се отговори на тези пречки, беше създадена група, която да се опита да преодолее тези въпроси да се помисли по начина по който се изпълняват проектите и ние поемаме тази отговорност, отговорна задача да улесним задачите и така създадахме една група, чиято цел е да подпомага изпълняващите проектите, да ускори работата по документите. Всеки проект има един съветник, който съветва изпълнителите от началото до края на проекта. През 2015 година имахме 21 такива съветници, сега те са около 70, сега са около 70. Целта е да се предоставя по-лесно информация и също така да се осигурява обмен на информация. Много важен е, елемент е и следният. Тези трудности се възприемат за преодолими от 61 се смята, че упростяването при отчитането на разходите е много важен елемент. Второ, да се намали броя на индикаторите и се смята, че упростяването при отчитането на разходите е много важен елемент. Второ, да се намали броя на индикаторите и те да се адаптират към местната специфика. Три, оперативните програми да станат по-гъвкави, като се адаптират в съответствие с местните събития. Днес живеем в е, контекст, в който времето се ускорява. В съответствие с местните събития. Днес живеем в е, контекст, в който времето се ускорява. Необходимо е Разбира се, има политически различия, но е необходимо тези политики да станат по-гъвкави, да се концентрира тематиката по проекти, които ще осигурят по-добри резултати. Тук бих добавила и елемент, който занаване на контрола. Контролът е нужен, разбира се, но целта е да има отношение на доверие между изпълнителите на проекти и европейските институции. По този начин ще се намали броят на проверките. Днес е, има 5 до 6 проверки и това е особено вредно за взаимоотношенията с Европейския съюз. Затова предлагаме конкретна мярка за, да се, за, тази, за това упростяване, а именно си репутация да бъдат предмет на облегчен контрол. Да, повтарям, че има нужда от контрол, когато се отпускат обществени средства, но контролът може да се облегчи като а, започне да не спазва правилата, а, така да се каже, марката за благонадежност може да му бъде свалена. В а, доклада има редица примери. Искат се твърде много данни от участниците. Тези е, данни, ако тези данни не бъдат предоставени, може да се откаже финансиране е, и това е контрапродуктивна. Тук има още 12 допълнителни е, индикатори като заедост на младите и така нататък. Не само са много тези индикатори и събира, това събиране на информация е контрапродуктивно, защото понякога се отказва е, се да помогне на бездомниците и в е, и когато във формуляра трябва да дадете адреса на бездомниците, очевидно това е критерий, на който не може да се отговори. Има критерии, които са смешни. Проекти за подпомагане на жени преживели насилие – Е, и когато на такава жена се иска новият адрес, очевидно е, това е, да не го... В заключение искам да подчертая трите основни ангажимента на Парижкия регион в рамките на размисъла по кохезионната политика всички с двата стълба. Ние сме за облегчаване на контрола и индикаторите с по-голяма гъвкавост при използването. А, и, и на трето място предлагаме да се а, въведе принцип правила. Госпожи и господа депутати, кохезионната политика е в сърцевината на европейския проект. Е, тя отговаря на важни потребности на европейските граждани и региони начините на изпълнение означава, че политиката трябва да се поставя под въпрос. Кохезионната политика дава възможност да се из Европа, регионът ни е готов и твърдо решен да ви помага, госпожи и господа депутати, в процеса на разработване на нова политика. Благодаря за тази много интересна презентация. Благодаря и за писменото изказване, което получихме от Парижкия регион за бъдещата на кохезионната политика. То ще бъде много полезно и за днешната дискусия. Сега давам думата на члену на нашата комисия, кой ще бъде пръв. Господин Ван Нистелрой. Много благодаря за информацията. Възоснова на вашия анализ можем да влезем малко по-навътре и да си извадим полуки. Тази година обсъждаме многодишна финансова рамка, предстои да вземем важни решения. Имам един въпрос към вас и към господин, към професор Родригес. В категоризацията ни на региони имаме по-слабо, средно и по-силно развити региони. Вие говорите за средно развитите региони. За мен е малко трудно, ако си спомним за дебата около Пикети. има различен различен подход към критериите за класифициране. Имате ли препоръка как по-добре да направим класификация на регионите за следващия програмен период? Към всички панелисти имам въпроса ще ни помогне ли да създадем по-добри критерии, както на европейско ниво, така и на оперативно ниво? в региони, където териториалните различия са особено големи, например. Бихте ли ни подкрепили по някакъв начин с препоръки? А, много се зарадвах, че а, а, вие подчертахте а, в презентацията за Ил де Франс, Парижкия регион, а, а, значението на фонд, на фонда а, за регионално развитие и социалния фонд. Трябва ни повече доказателства за синергиите между тези два фонда, въпреки че ние също смятаме, че има такова взаимодействие между различните фондове. Много се радвах да чуя това от вас, но имаме нужда и от още примери. Това бяха моите забележки. Благодаря. Господин Жуло, сега ли искате да отговорите или искате да обобщите въпросите? Да показва, че основната цел на кохезионната политика е да се намали неравенството, но до из... мерки биха били полезни, за да се избегнат негативни тенденции. Що се отнася до Европейския социален фонд е от кохезионната политика. Благодаря госпожа Бресо. <coughs> Благодаря, госпожа, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на а, днешните оратори за тези изключително интересни доклади. Ясно личи колко е важна кохезионната политика и в каква посока трябва да тръгне тя. По-скоро аз бих я нарекал политика на сближаване и развитие, защото ако, защото тук беше споменато и понятието конкурентоспособност, но нека да говорим и за развитие, защото в Европа има региони, които са по-доходи, за който вие говорихте но темата е актуална не само в Европейския съюз, а и в други страни, в които се инвестира за собственото им развитие. Като тяхната, тяхното преимущество е, че веднага могат да предприемат, които се инвестира за собственото им развитие. Като тяхната, тяхното преимущество е, че веднага могат да предприемат мишленост е, и трябва да я изравним с най-новото ниво на техниката. Така че по принцип става въпрос за конкурентоспособността на Европа по отношение на останалите региони. Тъй, че нещата се отнасят не само до по-слабо развитите региони и регионите с средни доходи, а за цяла Европа. В този смисъл е ясно какво иска да ни каже нашия докладчик. Освен това станаха ясни две неща. Политиката на сближаване и планът Юнкер трябва да се споменават в едно и също изречение, ако искаме да постигнем напредък. За целта можем да използваме различни финансови инструменти. Искам да кажа още нещо за регионите, за които говорихте, че са в капана на средните доходи, както каза и господин Жуно. Това е най-голямото предизвикателство за бъдещото програмиране, за бъдещия програмен период. Професор Родригес а, направи много интересни бележки по този въпрос. Нека и аз да добавя нещо. Когато говорим за кохезионна политика, трябва да си не бива да забравяме близкото минало на тази политика. Знаете, че регионите са много различни а, ние не можахме да постигнем нещо наистина ново. Това, което постигнахме е да накараме хора от регионите да се преселват някъде другаде. Тъй, че резултатът беше нулев. Всеки път, когато към Европейския съюз се присъедини нова бедна държава членка, предприятието си намира ново седалище на по-ефтино място в по-бедната страна в или извън Европейския съюз. Трябва да помислим за това. Трябва своевременно да се опитваме да решаваме проблемите и то не създавайки проблеми в други региони, където, е, където се осъществява нелоялна конкуренция и над превара за това, коя най-ефтина страна или най-ефтин, кой най-ефтин регион ще привлече инвеститор. Така че трябва да се справим с вътрешното напрежение в Европейския съюз. И така, трябва да период да се обърне внимание и в и комисията също трябва да помисли. Вторият въпрос – е, през следващия програмен период. Защото там имаме едновременно и много възможности и много проблеми. Та политика и 70-80% от територията срещу климатичните изменения общи са цели, но инструментите трябва да са различни. Защото едно е да развиваш подобна политика 10% за територията и има потребност да работим по градските региони, по градските приоритети, само на остатъчни политики. Господин Обрихте следващият. Благодаря. Извинявам се, че не можах да чуя всички а, оратори. А, имам а, въпрос към господин Жубър, известен полски експерт. Говорим за различни видове условности в областта на кохезионната политика, за проценти съфинансиране като стимул. Знам, че някои държави членки понижат процента на съфинансиране, за да спестят средства в кохезионната политика. Вие искате да го използвате като стимул. Много ми е интересно как ще го направите. Благодаря, господин Омърже. Има думата. Мерси beaucoup. Благодаря. Знаете, ние ще водим преговори по бъдещето на сближаването и трябва да държим сметка за а, известен смисъл онова, което е изпълнено за най-отдалечените региони, като се отчита, на думата може би, това а, ще доведе до нов подход в регионалната политика. Свидетели сме, че в особеност и специфика. Второ, а, неравенството между регионите ние сме за класиф... особеност и специфика. Второ, неравенството между регионите. Ние сме за класифо развитие. Вярно е, че вътре в развитите региони има нива, от, с нива на безработица, които са също толкова високи, както в най-отдалечените региони. Там има да не отчете тази нова реалност и дебатът за критериите вече започна и е вярно, че ние трябва да държим сметка за всичко това. При всички случаи благодаря много, защото ни накарахте да се замислим в този много важен момент. По сближаване ще използваме тези информации. Имам няколко въпроса. Първо, клопката на средния говорихме за причините регионите да попадат в тази клопка, но можем ли да противодействаме? Казахме, че регионите се намират между местната. Ще трябва да обръщаме повече внимание на регионалното измерение на кохезионната политика и трябва да търсим повече координираност на всички нива. Понякога държавите членки могат да се развиват много до визионната политика да бъде по-добре съгласуване с регионалните политики. Следващият ми въпрос засяга управлението на много нива. Трябва да го прилагаме, но може би трябва да наблегне понякога в някои региони и държави управлението на много нива се прилага много формално и причинява само допълнително, допълнително бреме, вместо а, да носи ползи. Агът за преодоляването на вътрешните различия а, на островите а, от бедност, например. А, аз смятам, че такива региони не бива да участват а, в въпрос за различието, за въздействието на различните данъчни системи в а, а, различните държави и тяхното отношение към клопката на средния доход. А, данъчните системи могат да привлекат инвестиции в държави и регион. Господин Моско има думата сега. Благодаря, госпожо Преса. Богатството и съдържанието на изложенията им. Те ще ни помогнат в търсенето на отговори на проблемите, които стоят пред нас. Има нещо, което обединя всички изказвания. Навсякъде са, на... всички те настояват за гъвкавост – упростяване, доверие и различие между регионите. Независимо между регионите се запазват а, а, сериозни различия. И се надявам, че докладчиците ще държат сметка за това и в бъдещата политика за сближаване. На тази основа ще търсим конкретно най-отдалечени или други а, наша цел е да осигурим по-добри условия за живот на нашите граждани. Надявам се, че тези цели ще ни дадат възможност да дадем нови отговори на а, проблемите, а, на които се натъкваме а, в регионите си. Благодаря. Благодаря и аз. Госпожа Мале, благодаря на всички оратори за техните изказвания. Колегите вече повдигнаха много въпроси, затова ще се спра вече стратегия. Взаимодействие с всички политики, вертикални, различните ниво за управление, национални, регионални, но и градски, всички е, настояват за укрепване на принципа за партньорство и затова искам да ви попитам какво мислите, какво мислите за интелигентната специализация в бъдеще? В момента я свързваме само с конкретните тематични приоритети. Но принципът за интелигентната специализация ще ни даде възможност да, да постигнем повече координация между градските, селските райони и всичко това, което е необходимо. Също така ще приобщим и е, гражданите при изготвянето на приоритетите и е, обсъждането на потенциала и приоритетите. Това е единия въпрос. Втория въпрос се свърза с е, потребностите на градовете и тяхното времето и място на тези потребности. Приехме нов инструмент интегрирано, интегрирани териториални инвестиции. Какво мислите сега? Дали да не доразвием тази инвестиция, за да оформим по различен начин политиката и да се обърне внимание на този нов инструмент – благодаря ви. Thank you very much. Много благодаря, господин. Благодаря, господин Богович. Проса първо иммиграция и иммиграцията вътре в Европейския съюз, защото това, което се случва днес, трябва, на който трябва да се сложи край, тъй като цената му в бъдеще ще бъде много важна. Не става, не става дума е миграция от селските към градските райони. Според някои прогнози 80% от населението ще живее в градовете и това ще доведе до проблеми. Как виждате това в рамките на подготвителните дейности в селските региони сме наясно с това, че цифро или по-нататък имаме амбицията за фондове, които да са взаимосвързани политики, с политики в областта на образованието и обучението, борба срещу безработицата и така нататък. Как възнамерявате и за да се осигури а, кохезия в Европа. Обръщам се по-конкретно към представителката на Париж, на, на региона Голям Париж. Там се по-конкретно за контрола. Има пет нива контрол и те са твърде много. Е, преди два месеца ваш колега Е на една година при, в хода на изпълнението на проект. Неприемливо. Кои нива на контрол са излишни, а, за да се извърши а, необходимия контрол? Господин Хауърд, няколко пъти в рамките на обсъждането на регионалната политика споменахме, че има а, бедни зони в богати региони. А, тази сутрин погледнах а, профила си в а, Фейсбук. в Обединеното кралство, където има достатъчно ресурси, все още има такива а, бедни зони в големите богати градове, като Лондон, например. В Лондон има най-висок процент детска птики в тези региони. Има едно разминаване, което не е типично само на Обединеното кралство. Нещо като инфлация на богатството, на състоянието в богатите региони. Това може да бъде разрешено с по-добро управление на регионално ниво. Не мога да говоря за други държави, но в Обединеното кралство местните правителства и участниците в управлението Обединеното кралство беше отменен а, а, законодателен акт за регионите. А, когато правителствата не се справят, се намесва Европейския съюз. Но с население колкото Австрия, с БВП колкото Дания. Това е централен а, район. А, регион, в който различията има изключително големи разлики. В една част от региона има 141% от средния БВП за Европейския съюз, в други части само 70%. И в моя регион става ясно, че най-ефективните инвестиции, най-резултатните са тези в инфраструктура, в транспортна инфраструктура, например. Но често пъти периферните райони всъщност се замогват повече, отколкото градските региони. Така че аз мятам, че а, политиката за сближаване трябва да формира по-скоро умения а, и а, дигитални цифрови умения, така че цифровата економика а, да процъфти в автори по реда на техните изказвания да отговорят на тези въпроси. Всеки от вас разполага с 5 минути време за изказване. Благодаря, госпожо председател. Много разностранни бяха въпросите. Едва ли ще отговоря на всички от тях. Ще се съсредоточа върху три а, а, насоки първо по отношение на копката на средния доход. Това е нов феномен, който се разраства. Второ, питахте ме за класификацията и как тя определя резултатите от политиката по сближаване и какво конкретно може да се направи. Ще започна с първото. Клопката на средния доход е разрастващ се феномен. Не е нов, винаги го е имало, но излиза на предна позиция предимно, защото това, което виждаме от една страна, растежа економическото развитие, растеж от последните години, през последните три десетилетия се съсредоточава най-много от една страна а, върху най-големите динамични градове в Европа, в повечето случаи европейските столици. 26 е, поне от тях са а, просперирали а, над средното ниво. Словакия, Румъния се справят а, все по-добре. има и а, много слабо развити региони, които са се развили много радващо. Проблемът е в средно развитите региони. Те са били 50-60-100 години, са били двигателя на индустриализацията, а сега имат нужда от помощ този феномен се разраства. А, има 2000 региона, а, които са в процес на сближаване по-слабо развитието се развиват. А, в средата има региони, които все повече се сближават. Това са от една страна по-развити региони, които а, а, в момента имат затруднения и други региони, които не успяват да се развият повече. По отношение на има четири а, класификации възоснова на доходите и а, други, които са спрямо целите. В момента по обясними причини имаме ползата им от национално финансиране. Защото повечето национални политики са секторни, а не териториални. В по-слабо развитите държави имаме силни иновационни политики, които подпомагат най-добре развиващите множество региони, които са попаднали в копката на средния доход. Имат огромен потенциал и в повечето случаи те са изоставени както от националните правителства, така и от Европа. Какво може да се направи? Солидарността е важна, но не изчерпва всичко. Става въпрос за оцеляването на Европейския съюз в един все по-интегриран и конкурентоспособен свят. Две така че а, дори и а, в а, тези региони на средния доход има две а, да, различни вида региони. По отношение на институциите, например, има един подход инвестиции в инфраструктура имат полза от това. Но в други региони повече от същото не дава добри резултати в Испания, в Португалия можете да осъществявате инфраструктурни проекти, които няма да доведат до подобряване на положението. Както и в Централна и Източна Европа, трябва да внимаваме да попаднем в това положение. Инвести... Инвестициите се биват инвестиции в иновации и в умения а, много френски мнения са интересен въпрос. Те помагат а, както за генерирането на а, доходи в региона, в който живеят а, хората, а, но а, имаме нужда и, и от нов подход в а, обучението. В Източна Германия и в Южна Италия, например, хората трябва да могат да създават сами заетост а, или да могат да бъдат а, наети, а, независимо дали на място, където живеят или на други места, в зависимост от инвестициите. Ако продължим да поддържаме политиките от миналото, и а, тук а, европейската регионална политика се промени доста за добро в последните години, а, но ако не приспособим а, политиките към а, много разнородните условия, а, ако не се основаваме на анализ на ситуацията, просто ще изливаме пари а, за решаване на едни и същи а, проблеми и няма да постигнем резултати. Не сме в положение да хабим средства. По-скоро трябва да увеличим максимално резултатите, за да могат хората, които живеят в който и да е регион, да имат максимална полза от тях. Благодаря. Ще се спра на някои от повдигнатите въпроси. Интересно е, че някои от коментарите са свързани с социално-економическите предизвикателства в градските райони. И тук подчертавам, че социално-економическите предизвикателства в градските райони са сред най-сложните в кохезионната политика. Има тенденция да се инвестира в инфраструктура но социално-економическото измерение е понякога по-сложно, има нужда от повече подкрепа от кохезионната политика. И за това пледирам за промяна в възможностите за финансиране, за да се преодолеят онези предизвикателства, имащи въздействие върху обществената тъкан. Бяха споменати две теми, теми бедност и миграция. Предпочитам да говоря за мобилност вътре в Европейския съюз. Мобилност от юг към северо-запад и от изток на запад. Миграцията и мобилността могат да се обяснят само с териториални неравенства. Ако имаше повече работни места в Испания и Португалия или Гърция, по-малко млади хора щяха да търсят късмета си другаде. Така че а, изтичането на мозъци се преодолява чрез повече работни места, инвестиции в умения в тези региони. Също така, зоните на бедност в градските райони – не се подобряват. Седмия доклад показва, че особено в, страните от, Евро... от 15-те стари държави членки ситуацията е по-лоша. В новите държави членки бедността е в по-селските райони. Но и там, в градовете, бедността се засилва. В северо-западните страни на Европа това се дължи на факта, че зоните на бедност винаги са съществували в градовете. говори и за това, че, че зоните на бедност винаги са съществували в градовете. говори и за това, че е трудно да се, решат, да се решат тези проблеми. градските райони, особено на столичните градове, бележат ръст в богатството но там се задълбочава и бедността. Те привличат мигранти, беженци, те се заселват в по-големите градски райони. Очевидно има нужда от индивидуализиран подход в зависимост на спецификата на района и хората. Сега по отношение на социално-економическите предизвикателства има нужда от съчетание между различните фондове, за да се решат конкретните проблеми, които са сложни, многоаспектни и предполагат хоризонтален подход – на труп, има концентрация на здравни проблеми, липса на мобилност, а, бедност второ и трето поколение. Виждаме, че индикаторите се използват по различен начин. В някои страни е, индикаторите не се използват в толкова голяма степен поради бюрократичната сложност. Е, пример за това е Германия. И за това е интересно да видим как могат да се упростят индикаторите, за да могат различните страни да ги използват. Ами ще спра до тук. Благодаря. Ще бъда кратък, ще се спра на две теми. Първата тема, която изглежда техническа, е въпросът как системата за съфинансиране може да се използва за стимул. Разбира се, че в крайна сметка става въпрос за пари бюджет и така нататък. Това, което имах предвид е а, не да обсъждаме проценти, а по-скоро да организираме нещата така, че съфинансирането да се използва за подкрепа на онези части от политиката, които са част от новата политика по сближаване. Какво имам предвид? Когато говорим за интегриран подход, чухме, че има трудности при взаимодействието между Фонда за регионално развитие и Европейски социален фонд. Защо да не организираме нещата така, че когато а, се представя проект, а, който включва дейности по два различни фонда, а, тогава а, процентът на съфинансиране да бъде по-малък, отколкото ако проекта предвижда дейности отделно по всеки от двата фонда. В контекста на това, което споменах, е важен общият правилник, по който се разглеждат проектите и ако се даде предимство на проекти, включващи дейности по два различни фонда, ако той получи предимство, това ще бъде стимул. Това ще развие човешкия ресурс. Европейски социален фонд работи чудесно в Полша, дава нови умения на хората, които после не могат да си намерят работа. И иммигрират. Имаме чудесна социална политика, финансиране с Европейски социален фонд, но в крайна сметка регионите, които се възползват от социален, социалния фонд, не постигат добри резултати. Говорим за индикатори, защо не стимулираме взаимодействието между а, различни институции или публично-частното партньорство. Ако може да се изгради такава система на сътрудничество не само между публичните власти, а и частни партньори, може да се даде предимство а, при процента с финансиране. Това е съвсем прост пример. Имаме различни правила за кохезионната политика и фонда за стратегически инвестиции. Защо? Ако твърдим, че има а, много проекти а, в рамките на кохезионната политика, които носят европейска добавена стойност, интелигентната специализация. Всички харесваме концепцията. Както регионите, така и е, на национално ниво са изготвени стратегии. Но тук е, основното не е само да се напише чудесна стратегия и да се приложи и да се използва като инструмент за управление. така че освен стратегията, трябва да има и система за прилагане си и тук трябва да свършим още много работа. Е, за Европейския социален фонд а, а, и облегчаването, че да ви покажем това, което функционира добре, което функционира по-малко добре и също така да покажем Господин Жило, е, нашите тревоги за Европейския социален. Е, господин Жило, е, нашите тревоги за Европейския социален фонд. Това е изключително важен фонд за нашия регион. Ние сме единствения регион във Франция, в който този фонд е, има, е, е по-голям от е, Федер. Това е, е свързано и с в е, регионите. Тази сутрин не беше казано това. Трябва да се отговори на потребностите на малките сдружения, малките организации, които нямат нужда да, да се приеме тематична концентрация, но и да се улесни контрола. По-скоро ни а, пречи да финансираме някои важни проекти. Важно е да се помисли по този орган европейски, европейски проверки, повече отговорност, повече възможности на регионите, на управляващите ОР във всичко, но така работата е свършена и трябва да има да се облегчи. Е, логично е да има и европейски контрол, тъй като става дума е, за европейски фондове. Това са е, двете насоки, освен опростяването. Трябва да се възстанови посоката и съдържанието. Мисля, че също така за бенефициентите е, споделянето на правим. Благодаря на всички оратори. Благодаря на политическия отдел за много интересния семинар. Преминаваме. Ще бъде съвсем кратък. Луис Екстра, аз съм авторът на доклада по сближаването. Много се радва да чуя. Мисля, че това е много важна тема. Тя намери място в доклада по сближаването. Ще почета няколко аспекта. Тук не става въпрос за различията между градските и селските региони. Действително има и градски региони, които се намират в тази клопка те принципно, че тук има връзка с селските региони толкова силна, колкото излезе от вашите изказвания. Клопката на средния доход, към нея подхождаме така, от гледна точка на това, че доходите не се развиват постепенно, а по-скоро на скокове. Както повече предприемачество, така и достъп до кредити. Така че трябва подходът да бъде много по-координиран, за да се направи този скок към повече А, така че облегченията, които се дават за бизнеса, стеж. А, така че облегченията, които се дават за бизнеса, клопката на средния доход, за да се повиши тяхната динамика и а, те да излязат от тази клопка. А, градските региони, казахте вие, са двигатели на развитието, а, но има и свиващи се региони с все по-малко развитие, приръст в населението. Има обаче и а, градски райони, в които има зони на бедност и те трябва да бъдат обект на политиката по сближаване. По териториалното измерение работили сме по различен начин, с различни мерки по този въпрос. Чухме и критика за това, че не сме достатъчно точни, не работим на достатъчно много нива че сме прекалено точни и не сме достатъчно гъвкави. Сега ще се постараем да адаптираме приоритетите си към потребностите на регионите. Както каза господин Зубър, трябва да разглеждаме е, териториите с много повече акцент върху тяхната специфика. Имаме нужда от диференциран подход. Е, а, не бива да се опитваме а, да а, упражняваме микроуправление и да дадем свобода да се изберат онези региони, които имат най-голяма нужда от а, мерки. И накрая а, системата за управление и контрол. Радвам се, че а, вместо опростяване, което се иска в много благодаря. Благодаря, че ме поканихте и, и отделихте време за мен, за да споделя, представя. Аз съм заместник кмет в малка община в Чешката република, близо до границата с Германия и Полша. Председателката. Мога ли да помоля за повече тишина в залата и колегите, които излизат, да излизат по-тихо. Thank you for the silence. Благодаря. самият аз не само професионално участвам в трансгранично сътрудничество, а участвам и лично. Самия аз живея в пограничен регион. Това е важно и за съдържанието на това, което ще изложа. Това е северната част Дон Силезия, близо до източна Германия. моя регион има трудна история. Той беше анектиран, окупиран от Германския райх преди войната. След войната всички а, германци, които а, живееха там от а, столетия, бяха изселени и пристигнаха нови а, с които, а, трябваше да, които трябваше да се приспособяват и да се интегрират. А, така че политиката по сближаване беше чудесен инструмент, който много помогна на нашия пограничен регион а, да се развие. А, ще ви дам пример за един проект. Европера, обща оркестър, музикалните училища от трите държави се изпратиха своите най-добри студенти и правим всяка година летен лагер. Имаме професионални диригенти, които работят с младите музиканти. И а, ако посетите такива концерти, ще видите, че моите музиканти често пъти не говорят езика на своите а, колеги, но музиката ги сближава по един изключителен начин. В нашето становище подчертахме добавената стойност от тези проекти и те трябва да станат легитимна част от трансграничното сътрудничество. Това не е случаят сега. Има и по-големи трансгранични проекти, така наречени те могат да бъдат инкубатори за развитие може да се започне с а, речник за а, полицейски служители, които а, патрулират с а, своите колеги а, или пък а, а, организирането на автобусни линии през а, граница. А, имаме театрални проекти за а, имаме театрални проекти с между хората. Насърчават се личните контакти, изграждат се силни партньорства, необходими, насочени към това ниво. Те не са предназначени за министерства, за големи организации, често пъти спортни клубове, детски градини, а, клубове за туризъм, а, училища си сътрудничат в рамките на а, разработване на по-големи проекти. В, в рамките на, на политиката за сближаване има по-големи проекти, но понякога трябва да се обърне внимание и на по-малките. Последните две бележки по добавената стойност на подобни проекти, това е изграждането на доверие преди 2-3 години празнувахме годишнината на комисията на, на, политик, на междурегионалната политика. Основният пласт на празничната ни торта беше доверието. По този начин изключително добре се насърчава и се пропагандира идеята за европейската идентичност. С, с, с такива малки проекти. А, сега ще кажа няколко думи за управлението и неговото а, насърчаване. Хората, които участват в такива малки проекти, а, участват в около една трета от а, трансграничните проекти. малък процент от големите програми се насочва към децентрализирани програми, като процентът се движи между 2 и 15%, в някои региони стига и до 20%, но обикновено това са 5 до 10%, които попадат в малките региони. По чешко-полската граница дълга 350 е км, имаме 6 малки фонда за трансгранични дейности а, те са много достъпни и за малки сдружения, малки проекти. Регионалните структури са натоварени с а, разпределянето на тези средства. А, какви са ползите от децентрализираната система на разпределяне на средства? А, хората, които са разработили проектите. А, понякога те се свързват с колегите си в други държави, обсъждат общи мерки, дали ще предоставят превод, например. Това е предварителното в Полша за по-големите програми, ако аз искам да ги контролирам, трябва да пътувам 3 часа. Отнема ми 15 минути, докато достигна до а, местните органи, които отговарят за по-малки. Моментите, които се използват, са много опростени, така че административната тежест е обозрима. А, трябва да се предостави доста семпъл бюджет. Това е достатъчно. А, така че програмите всъщност стават достъпни за много по-широк кръг от бенефициери. Част от моето представяне е свързано с развитието след 2020 година на политиката по сближаване и трансграничните средства. Казах, че 5 до 10% са отделени за такива малки проекти, но всъщност може да е малките проекти да станат част от разпоредбите. Това не е така в момента. Комисията а, позволява създаването на такива малки а, фондове, нормативен а, акт за това. На регионално ниво има търсене, а, иначе не бихме се застъпили а, за тези проекти и затова те да станат част от програми. Искаме да запазим децентрализираното управление по причините, които ви описах, с управлението на малки фондове, като например ЕО ЕУ региони. Искаме тези програми да останат възможно най-прости и да използваме опцията за упростени разходи и за тяхното отчитане. И накрая, какво искаме да постигнем? Благодаря за вниманието. А, исках да бъда кратък. Надявам се, гордо да съм успял, за да има време и за въпроси. Благодаря. Благодаря за изложението. Тези проекти са от интерект, но администрацията е малко по-различна. По-лесно е да се обясни на гражданите какви са. Виждаме, че има много пречки пред изпълнението на проекти и интерес, свържени с администрацията и административния капацитет. Смятате ли, че има достатъчно синергия между по-големите и по-малките? за изложението. Тези междуличностни проекти са малки по мащаб проекти с а, а, голямо въздействие, обаче с а, истинска добавена стойност. С тези малки междуличности обединяват хората, сближават хората. И така заедно с това всички знаем, че финансирането за програмата Интерек е много ограничено и финансирането на Мал че би било уместно да мислим за увеличаване на финансирането за Интерек и за всички трансгранични и презгранични проекти сътрудничество. Моето мнение и мнението на Комитет на регионите е да. В документа за размисъл за финансирането принципът за европейска добавена стойност трябва да е водещ в документа за размисъл за финансирането принципът за европейска добавена стойност трябва да е водещ освен Еразъм, не мога да се сетя за по... Не, в село и когато говорим за сближаване, кохезия, говорим за БВП и друго. Сега обаче започваме да говорим все повече за качеството на живота. А за качеството на живота се определя и от съседите. Ако съседите ти са лоши, животът се превръща в ад доказа като инвестиция с висока възвръщаемост. Понякога не виждаме осезаемите резултати, както и не се усещат непосредствено, но те са много важни. Да, има нужда от повече финансиране за тези малки по мащаб проекти между... По... Аз споменах, че тези малки проекти са нещо като инкубатор за големите проекти от 25 го имаш добри партньорски отношения с онези, които е, работят по проекта, може да се постигне всичко. Ако е на ако няма взаимното разбирателство, решаването на съще... научаването на това как е, да се преодолеят различни проекти. Мнозина успорват това, че мнозина противници на увеличаване на финансирането на интерес казва, че всъщност се инвестира в администрацията и е по-добре да се намери нещо друго. Те казват, имаме толкова много малки проекти и административните структури са административните структури така че да функционират в, в синергия, защото